Um... Благодаря. Джордж Орвел. Дори и той би бил изненадан от името на тази организация. 10,5 милиона евро за 6 години. Всичко звучи доста интересно. Но така може да се доставя оръжие за африканските държави с традиции в политическите конфликти и проблеми. Аз съм категорично против този предложен механизъм заради тази причина. Ако ще продължим с него, трябва да му се смени името. Европейска агенция за въоръжаване. Вижте какво се случи в Мали тази седмица. Ние се присъединихме към Европейския съюз да работим заедно с европейските държави, да запазим своята неутралност. Ирландия няма да запази своята неутралност, ако подкрепи подобни проекти. В крайна сметка това трябваше да е мирен проект. А вече не е, нали? Благодаря на колегата Фланаган. И накрая колегата с последният оратор от спонтанните изказвания. Европейският съюз се договаря тайно в рамките на този механизъм. Това е реакционен механизъм, който пряко финансира армиите за империалистични действия от страна на Европейския съюз и правителствата. Увеличават се двойно разходите за въоръжаване. 1,2 милиарда годишно. То е това предложение е провокативно и дори апелира жени да участват в военни действия. 20 години след създаването на общата политика по сигурност и отбрана, след бомбардировките в Югославия, отново имаме механизъм, с който империалистичните действия стават реалност. Хората трябва да знаят кой е истинският враг, а именно империалистичните правителства и техните съюзници. Благодаря на господин Папатак и с това приключваме спонтанните изказвания и давам още веднъж думата на комисаря Кинг. Край на дебата. Уважаеми господин председател, Искам да благодаря на почитаемите членове на Европейския парламент, които взеха думата. Искам да благодаря за техните предложения и коментари. Ще се обърна към господин Пимента Лопес. Вместо да си мисля, че крием нещо, всъщност това е даване на прозрачност. Много е ясно какви са целите, както се обяснява в доклада. Ясно е, че вземането на решения е описано и че подлежи на проверка от всички. В момента тече работа в част от областите, които са споменати в доклада, да речем да се гарантира транспортиране на чувствително оборудване в съответствие с международните и европейски законодателни инструменти това е нещо, което за нас е от изключително значение. Освен това сме напълно съгласни, че Европейски парламент трябва да бъде напълно информиран и да получава редовна информация за това как се ползва този инструмент, този механизъм и това е един ангажимент, който поемаме с радост. Благодаря на всички, които бяха ангажирани с темата. Знам, че някои от вашите мнения са много силни. Благодаря за подкрепата и надявам се, че утре това ще бъде подкрепено в пленарната зала. Благодаря на комисаря Кинг и накрая в края на дебата давам думата на колегата Волтманс за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Чух думата мир много пъти. За съжаление, това е понятие, което е непознато за много хора по света. Има войни по целия свят. Затова е и много важен този механизъм. Той е гъвкав механизъм за по-ефикасно развръщане на външни операции. Чрез този механизъм ще подпомагаме партньорите си и ще споделяме разходите. Европа има нужда от този инструмент. Това очакват и гражданите от нас. Много често При външната политика нямаме адекватна реакция и се надявам с този механизъм да осигурим по-голяма степен на мир. Надявам се, че доклада ще бъде пред утре. Много благодаря на колегата Фалтман. С това изчерпваме дневния ред. Прекъсвам заседанието. Утре ще продължим заседанието утре в 9 часа сутринта. Протокол от днешното заседание е публикувано на интернет страницата на Европейския парламент. Благодаря на службите и пожелавам на всички спокойна нощ. Заседанието е закрито.